Колеги, моля заемете места. Продължаваме работа. Нека да кажа, че дневния ред е променен. Тази сутрин, поради проблеми с времето, не можахме да чуем Хермуди за контрола на финансирането на неправителствените организации и Клер Муди ще ни представи своя доклад днес след обед на края на заседанието. И сега давам думата на Йенс Гейер за правилата, свързани с гражданското въздухоплаване. Благодаря, господин председател задачата, която ми беше възложена, се изразяваше в това да разгледам релевантните от бюджетна гледна точка аспекти, свързани с промените в регламента за ЕАСА. Опитах се да изпълня тази задача. Новия регламент за ЕАСА е, бе представен е, през 2015 година за е, подобряване, най-общо казано, на безопасността на въздухоплаването. Какви са компетенциите на ЕАСА и е, какъв е бюджета? Една голяма част от този бюджет се покрива от е, такси, за сертификация, за авиокомпаниите в европейския бизнес. Една е, по-малка част е от бюджета на Европейския съюз и една още по-малка част от вноски на трети държави при е, е, воденето на бюджета и изпълнението на бюджета е, откриваме една двойна структура по тази причина. Естествено, това не означава, че няма възможности за економии на разходите. Е, това е общия принцип в управлението на бюджетните средства и аз го предлагам и по отношение на ЕАСА, което ще доведе до упростяване на е, управлението на тези е, средства и ще доведе и до по-ясно диференциране на задачите, е, които са свързани с бизнеса, с индустрията и задачите, които са свързани с самото управление на бюджета. Смятам, че една такава разграничителна линия е възможно да се въведе много по-ясно. Част от персонала на ЕАСА се финансира от таксите на авиокомпаниите. Те се занимават тези хора най-вече с сертифицирането и с някои обществени е, задачи, е, така, да се каже общо административни е, дейности в рамките на агенцията. Е, трудно е така със сигурност да се каже, да, това трябва да се финансира от е, таксите и вноските, е, т.е. от собствените приходи и другото трябва да се финансира от бюджета, от европейския бюджет. Т.е. естествено, е, има някакви е, данни, които се представят, е, но не е съвсем ясно и как точно се определят тези вноски и такси за бизнеса. Разговарял съм с представители на Европейското въздухоплаване по всички тези въпроси и тяхното послание бе, господин Гайер, от решаващо значение не размера на таксите, а бързината на услугите. Защото от бързината на услугите а, е, проистича и е, конкурентно способността и съответно предимствата за европейската индустрия. Мисля, че този е, принцип би трябвало да бъде е, в основата на всичко това, което е, предлагаме по отношение на ЕАСА. Тоест ЕАСА да използва служители и персонал там, където действително те са необходими, а не защото, да кажем, се финансират било от частния бизнес, било от публичния бюджет. И така ефективността, бързината на услугите на ЕАСА за европейското въздухоплаване е, са отрешаващо значение. Важно е, е тези услуги е, да се ускорят, е, да се съкратят сроковете и е, ако успеем, в крайна сметка ще се похвалим наистина с добър резултат. В момента съществува едно разделяне е, в рамките на персонала. От една страна служители, които се е, финансират от индустрията е, и се заплащат в резултат на внесените такси и други, които се финансират пряко от е, бюджета, т.е. Обществ... с обществени средства. Това е нещо твърде несправедливо, според мен, в момента и не съвсем ясна е разграничителната линия. Персонала, който всъщност се финансира от индустрията, изпълнява задачи е, в полза на индустрията, така да се каже. И това вече води до е, тази несправедливост, е, която изисква, според мен, промяна. Една малка част от дейността на ЯСА се изразява именно в това предоставяне на услуги за индустрията. И тук ще засегна още един въпрос, който не е приятен, но за мен лично много важен. Като гражданин на Федерална република Германия все още не е, мога да кажа, че се тревожа от това, че все още не е изключен но споразумението за окончателното определяне на становището. Е, аз е доста по-стара организация от Frontex. Това мога да кажа, по, обръщайки се към Полша и полските власти. Така че в моето становище аз взимам отношение и по този въпрос. Ние очакваме е, преговорите е, между Федерална република Германия и ЕАСА относно седалището най-сетне най да приключат. Благодаря. Благодаря за това насърчаване за под, ваша страна за подписа на конвенцията. Господин Серван. Благодаря, господин председател. Сега ще говоря от името си тук, от ролята си на докладчик Сянка на НП. Нека да подчертая няколко неща. Мисля, че трябва да вземем предвид, когато правим бюджета, че различните агенции имат различни роли, различни задачи, различни отговорности. Това трябва да ни е основата за целият анализ. Когато търсим посоката и като гледам измененията, може дори да се каже, че има различни посоки, но когато сме 100% финансиране от различни такси, въпросът е как тези частни такси а, плащат за обществените отговорности. Има толкова много отговорности. Е, една много важна. Безопасността, сигурността. Мисля, че не можем да я оставим само такова финансиране. Иначе ще постигнем само хаос. Ако преминем от настоящата, от настоящия модел, много стриктно съставен, който се състои от 100% държавно финансиране, към такъв частен. Също трябва да не забравяме конфликта на интереси. Никой не говори за този въпрос тук. Аз искам да говоря за него. Ние искаме да говорим за него. И друго, малките и средни предприятия. Предложението на комисията го взема в предвид. Ако искаме да променим предложението на комисията, трябва да сме сигурни, че няма да създадем друг хаос – що се отнася до тежестта за малките и средни предприятия. Така че тук стигаме до друг аргумент. Дали няма да е по-добре просто да упростим сметките. Смятам, че агенцията ще ви каже същото. Определено е трудно да се види цялата идея а, не смятам, че ще направим нещо, кой знае колко по-различно. Благодаря. Не виждам други желаящи да говорят. Госпожа Холмайер, може би. Е, Господин председател, е, е, скъпи колега Гайер, вашият доклад е подготвен действително много старателно, но все пак се тревожа, че ще е, срещнем доста трудности, ако решим да прилагаме един общ подход към всички агенции. Да кажем, е, същото като в Европол, е, Евроюст, е, бюджетните въпроси по отношение на ЕАСА са по-различни. Когато става дума за сертифициране, съм съгласна с теб, Йенс. Да, става дума за бързината, за естествено и за размера на поръчките, които се получават от е, е, авиокомпаниите е, и голямата индустрия и размера на таксите. Но има и малки и средни предприятия сред бизнеса, които имат действително затруднения. А в този сектор има наистина множество малки и средни предприятия. Не само Airbus и Boeing трябва да бъдат сертифицирани, а и много малки и средни играчи на пазара пазара. И за това се тревожа, когато става дума за чисто финансиране по линия на таксите. И има и още един аспект. Има една част от ЕАСА, която би трябвало да бъде абсолютно освободена, така да се каже, от евентуално влияние на индустрията. Въпросът за безопасността трябва да бъде отделен от е, фирмите, от компаниите. Е, те могат да казват е, какво мислят, естествено, имат право на свое мнение, но когато става дума за финансиране, то не бива да става по линия на таксите. Е, по същия начин действаме и по отношение на полицията. Не можем да разделим полицията и да кажем, тия ще е, ги финансираме чрез такси, а тези ще ги финансираме и ще ги заплащаме чрез е, бюджетни средства, с бюджетни средства. Това няма да доведе до нищо хубаво. Има сектори в рамките на ЕАСА, които задължително трябва да са отделени от финансирането по линия на таксите. А съвсем съзнателно, в крайна сметка, сме решили, че те трябва да се финансират от бюджета на Европейския съюз. И има още един трети момент в тази връзка. Таксите не би трябвало да се използват е, за покриване на разходи в рамките на общия бюджет. Таксите винаги са нещо специфично. Те се заплащат просто за да се покрият разходите, свързани с сертифицирането от конституционна, но правна гледна точка, да кажем, в Германия, както и във Франция и в други държави членки, не е възможно таксите да се използват за нещо, което в крайна сметка е свързано с данъчната политика. Това е несъвместимо, така да се каже, с нашата правна култура. И затова би трябвало да помислим заедно какво можем да предприемем за да не попаднем, така да се каже, в едни твърде дълбоки и опасни е, води от правна гледна точка. Е, нека да видим какво става е, в крайна сметка с е, е, самолета е, на египетските авиолинии. Оказа се, че в е, туалетната е, май наистина е имало бомба и естествено силите за безопасност, за сигурност ще трябва да отговарят как какво става, как точно е, в крайна сметка е, се почистват и снабдяват с необходимите е, ресурси самолетите. Има частни фирми, които отговарят за напитките на борда, за почистване на туалетните, за запълване на резервуарите с вода и така нататък. Е, не можем е, и този персонал да го включим, така да се каже, в е, тази част, която се финансира с такси. Говорим за безопасност, за нещо много важно и тук е задължително да си сътрудничим оптимално. Благодаря сега колегата Бенито Зивлага. E, Господин председател, като докладчик в сянка от Обединената левица, исках да дам и нашето становище. Очевидно е, че при гражданското въздухоплаване се намираме в един високо технологичен сектор, който е в пълно развитие и където дейностите стават все по-комплексни и сложни. Трябва да се справим с различни предизвикателства. Нека да бъдем максимално ефикасни и това да не става за сметка на сигурността, нито пък за сметка на околната среда. Европейският регламент трябва да е ясен и наистина има нови възможности за интернализиране на сектора и трябва да сме също и напълно ясни, защото трябва да разберем, че съществува законодателство на държавите членки и на Европейската агенция за въздушна сигурност. Смятаме, че агенцията трябва да има повече тежест, защото трансграничният елемент в дейностите се разбива. Европейският съюз може да се окаже а, един а, стандарт на минималните норми за устойчивост и безопасност на сектора. Това означава, че има нужда от бюджетни адаптации. И точно тук а, можем да говорим като комисия и е, точно тук трябва да видим каква ще е цената на безопасността в сектора, чрез различни такси, данъци. Тези такси обаче не биват да зависят от вариациите на пазарите. Трябва да се вземе предвид развитието на сектора в неговата цялост. За това ние предлагаме една умерена и а, балансирана система за а, подобни такси. Нека да се изчисляват те като процент от общия оборот. По този начин ще се вземат предвид и иновациите в области като безопасност, критериите за сигурност във въздуха, спазването на изискванията за екология и други. Всичко това го представяме в нашите изменения. Благодаря. Казва председателя. Господин Калиньо, искате ли да кажете нещо? Комисията? Non. Elle ne le souhaite pas. Si. Merci, euh, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. А, няколко забележки по казаното. Първо, нека да кажа, че настоящата система на финансиране, хибридна система, а, с приходи, които отговарят на това, което агенцията казва като услуги, дава като услуги, са наистина сложни. Но няма кой знае какви проблеми с финансирането до сега. Не е имало недостиг на финансиране за агенцията. Относно идеята за финансиране от индустрията, изцяло от индустрията. Наистина трябва да можем да направим а, баланса между действията на агенцията и специфичните услуги, които се предлагат от индустрията. В рамките на един сценарий, който говорим за такси от страна върху индустрията, смятаме, че трябва да се изчислят а, интересите, да се видят и да не се получи един дисбаланс. Не бива обаче да губим от поглед модела, при който имаме 100% финансиране от индустрията, в този случай се получава е, излишъци, отсъствие на контрол или твърде много такова вмешателство. И а, капацитета за контрол от европейските институции е сравнително по-слаб и се получава един продължителен излишък, който не е оправдан и който може да бъде считан за а, нещо отрицателно, нещо, което доведе до по-голямото облагане на индустрията. Също Беше казано, че се предвижда за събранието през октомври работната група да разгледа моделите на финансиране от друг тип, не само финансиране от европейския бюджет. И тук наистина господин Гае беше а, прав да повдигне тези въпроси да се разгледа доктрината, която ще се прилага в дългосрочен план. А именно агенции, които а, дават различни услуги на индустрията. А, е, смятам, че а, е нормално да има излишъци, да има печалби. Да нямате, извинявайте. Но, доколкото разбирам, има една такава агенция, която трупа а, излишък. Но пък националните власти се страхуват от конкуренцията и че в тези условия, ам, за да не се да не са щети на тази агенция, националния превозвач, всъщност има свръхто фактуриране на останалите. И тук затварям скобата и давам думата на докладчика. Ähm, благодаря, благодаря и за изказванията на колегите и коментарите им. Е, признавам, че известно време също е, бях е, така обладан от идеята че може би трябва да оставим колкото е възможно повече агенции да се самофинансират, така да се каже. Мислехме известно време и за чисто европейски модел на агенциите. Да, но това не е записано никъде в текста, няма да го намерите. И ако не съм се изразил добре и не съм формулирал съвсем ясно тези си в доклада. Трябва да кажа, че не е в мой интерес като докладчик да предлагам 100% финансиране на ЕАСА и то 100% само финансиране. Всички аспекти, свързани с безопасността, които, за които говориха колегите, споделям и аз. Така че е, в това отношение е, наистина е, съм съгласен с факта, че има дейности, които трябва при всички положения да се финансират от бюджета ако нещо съм объркал или съм се изразил нееднозначно, заедно с докладчиците в сенка ще прегледаме много внимателно текста и ще го поправим. Каква е всъщност основната ми идея? Разделение между задачи на ЕАС, които се финансират чрез таксите и другите, които се финансират от европейския бюджет. Всичко това би трябвало да бъде чисто, така да се каже, разделено. И в крайна сметка така, услугите, които се предоставят, да не се е, измерват по е, окончателния размер на таксата, която се заплаща, а по, е, така да се каже, предвидената или приблизително оценената такса. Това е един вид двойно счетоводство и аз си мисля, че все пак можем да си спестим този вид двойно счетоводство. Колегите, които говориха за аспектите на безопасността и необходимостта от обществено финансиране в тази сфера, от дейността на агенцията са абсолютно прави и аз поделям техните съображения. Така че има разходи, които при всички положения трябва да се поемат от обществения бюджет, но има и една част от услугите, които предоставя ЕАСА, които биха могли да се е, финансират чрез такси. Трябва да помислим естествено и за е, малките и средните предприятия и е, подходящия размер. Е, при всички положения обаче аз ще продължа да се финансира и чрез собствени приходи. Това, което е проблем, е, е това задължение за намаляване на е, капацитета с 5% било то администрация, било ресурсите, като става въпрос за агенции, които предоставят услуги. И това води до проблеми за авиацията, за това, което въжи за гражданската авиация, въжи и също за а, контролните власти, за финансовите а, власти, също за застрахователите. Така че в този случай въобще не е шокиращо, че а, има хонорари, които се отчитат, а, е, е, които се искат. Тоест, трябва да видим как да се избегне конфликта на интереси между индустрията и агенцията. И така, господин Гайер, сигурно си давате сметка за какво говоря. Измененията трябва да са внесени 27 май. Приемането на становището е предвидено за 30 юни. 30 е, юни а, е, знаете, че тогава става едно натрупване на графика, то трябва да приемем много неща, трябва да приемем доклада на 20 и... на господин Гар, трябва да се приеме в крайна сметка на 27 юни. И крайният доклад а, е, ще бъде разгледан а, при транспорт, комисията по транспорта през септември и пленарното заседание най-вероятно ще бъде, а, ще се занимае с темата през октомври. Благодаря, господин Гайер. И сега стигаме до междинното разглеждане. Давам думата на докладчиците. Не знам кой първи ще вземе думата. Господин Обрихт или госпожа Томаш? Благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря на вас за това, че приехте да отложите разглеждането от този доклад. Не беше много лесно, защото аз никак не Никак не съм от онези, които смятат, че до 23 юни не трябва да дишаме като че ли националните интереси са по-важни от е, европейските институции. Да, разбирам, разбирам, че не беше лесно. Е, и за мен лично никак не беше лесно. Но по този начин така удовлетворихме някои от британските колеги, но също времено ми се струва, че ако гласуваме подго... подготовката за преразглеждане на МФР няколко дни след референдума в Обединеното кралство, това ще придаде на събитието известна тържественост и аз се радвам. Така че смятам, че по-скоро трябва да се радваме от това отлагане. Но, ако бяхте британска гражданка, ще каж, щехте да кажете, ами те още пак крият нещо. Ама не, защото този доклад е а, публичен. Не, добре, хайде, ще си продължим разговора помежду си. Но просто исках а, да ви благодаря. Бих исках и да благодаря на всички политически групи и на всички колеги, които внесаха 358 изменения общо, които вече разглеждаме, но днес смятам, че би било редно да чуеме колегите да представят своите изменения, да ги защитат с, с необходимите аргументи макар и голяма част от тях да са в духа на подготвеният от нас доклад. Това означава, че просто можем да бъдем оптимисти относно бъдещето на доклада. Ще трябва да извършим една много задълбочена работа за постигане на компромисите, но това само ще обогати доклада. присъства в но заедно с Ян Олбрих стигнахме до заключението, че няма да можем да включим всички изменения, защото някои просто не се отнасят до същността на доклада първо всичко, което е в рамките на правомощията на комисията ЕКОН, то е свързано с макроекономическите аспекти, еврозоната, макроекономическите условности и всички онези проблеми, които са от правомощията на други е, комисии, примерно свързани с ОСП. но нека да не забравяме, че обсъжданията по тази тема ще започнат от 2017 нататък, но правното основание на ОСП не е, е обект на преразглеждане в рамките на МФР. Както и всичко свързано с политиката на сближаване. Затова просто тези изменения няма да бъдат взети предвид, тъй като не са по същността на доклада. А колкото до останалите изменения, готови сме а, да чуеме всички гледни точки, открити сме, но разбира се, не можеме също така да приемеме и измененията, които имат за цел а, унищожаването на Европейският съюз. Всички от тези, които имат за цел да умаломощат европейските политики и целите на Европейския съюз не могат да бъдат просто да, вземат, да бъдат взети предвид. Но при всички случаи сме готови на консенсус, да постигнем консенсус за да може и този доклад да бъде подкрепен с колкото може по-голямо мнозинство тук в нашата комисия и в Европейският парламент на 27 юни, няколко дни след е, британския рефер... референдум. Ян. В момента бях да разполагаме с 358 изменения и две становища от специализираните комисии. В, разполагаме с време за обработване на измененията и постигане на възможни компромиси. Но днес мисля, че би било по-добре самите депутати да представят своите изменения, а не ние да повториме, повтаряме вече казаното. Защото може би днес дебата върху бюджета всъщност е едно отражение на дебата върху същността на Европейския съюз. Т.е. той вече това не става дума вече за един технически дебат, а за един политически дебат. И е, гласуването ще отрази всъщност от една страна становищата на онези, които защитават Европейския съюз и друга страна нези, които не искат по-силна Европа. Ще гласуваме, разбира се. Но а, дебата се превръща в а, политически дебат. Това са първи стъпки в а, дебата. Чакаме становището на комисията, но същевременно няма да останеме пасивни и безразлични. Очакваме предложението на комисията, но нашето становище е всъщност а, едно заявление за активност от началото до края на процеса. Така че, както казах, това е един политически дебат в навечерието на един референдум, който надяваме се ще бъде благоприятен за Европа. А преди да дам думата на докладчиците Сянка и след като още веднъж благодаря на нашите докладчици. Ще повторя казаното от госпожа Тома. Някои изменения са допустими, други не, понеже не са по същество, защото са за ОСП или е, защото поставят под въпрос самото съществуване на Европейския съюз. Можете ли да ни кажете колко от тези 358 изменения са допустими и които могат да бъдат включени в компромисите? Мятам, че повечето, повечето изменения са по същество по МФР. Значи те просто ще, ще се а, включат и ще бъдат а, част от компромиси. Господин Аштфорш няма го. Може би господин Оман да каже какво мисли неговата политическа група по въпроса. Äh, Благодаря, господин председател. Е, в момента не съм е, добре информиран, така че не бих могъл да допринеса съществено е, за дискусията. Предпочитам да замълча на този етап. Ако господин да пребеше тук, щеше да вземе думата. Но Нилс Торвалс можеше също да, го, да се изкаже, ако го имаше, но и него го няма, госпожа Нирията. Първо, бълко, първо бих искала да благодаря на двамата а, докладчици. А някои изменения наистина са така трудни за а, раз, а, за приемане, особено за нас, ирландците, в перспективата на един Брексит. Сега говориме за един реалистичен подход и възможността да увеличиме помощта, която предоставяме за мигрантите и бежанците, по какъв начин да го направим. Така че е, просто искам още веднъж да желая много успех на нашите докладчици за, е, и да се надявам, че ще продължим този активен дебат. Господин Маргал. И аз искам да благодаря на нашите докладчици, да ги поздравя за тази отлична работа. Това е наистина една рамка, отправна рамка, която е от е, голямо значение. Но аз а, още веднъж повтарям, това, трябва, това е становището, гледната точка на Европейския парламент. Това е посланието на Европейският парламент, който има свои собствени убеждения и ги изравява. Това, в крайна сметка, става дума за един европейски бюджет. Не става дума за националните бюджети, така че не, не, не трябва да, да обсъждаме нещата в, от тази гледна точка. Е, много са измененията. Е, ще ще работим основно върху тези, които ще бъдат носители на нашето послание. Сега. Има два вида е, изменения, нито с количествен характер, другите с качествен. Първото за повдигане на таваните. Но ние в никакъв случай не определяме нито критериите, нито даваме някакви цифри. Това е работа на комисията. И ако В крайна сметка всичко това ще бъде в рамките на законните е, Те са около, според според мен е най, най-низкият прак трябва да бъде а, този включен в а, основното предложение на комисията 85 милиарда. Така, ние трябва да бъдем някъде по средата, нито в до най-низкият прак, нито до най-високи. Това беше, що се отнася до как количествените аспекти, а колкото до качествените, необходима ни е рамка, която да ни позволи изпълнението на стратегиите, които сами сме си определили. Европа 2020 и конкретните цели залегнали в нея. Екологическите цели, научните цели. Тези цели са е, очертани. Въпросът е как ще ги постигнем. И начина по който ще финансираме нашите ангажименти в международен план. Това е от огромно значение защото днес бежанците от Идомени са онези, които очакват нашата помощ. Това е едно, един ясен израз на нашите ангажименти. Да, сложни ангажименти, дългосрочни ангажименти, но е, ние трябва да отговориме на тях. Ние не можем е, да. Е, си запушвам ушите пред а, трагедията на тези хора. Също, също време, но трябва да постигнем една по-добра синергия между конкурентоспособността и растеж и то в а, периода след 2020 година. Така че е необходимо е да да обсъждаме възможността за собствени ресурси. Знам, че чакаме доклада на групата на високо равнище. Някой ден ще бъде ли готов този доклад, не знам. Не, не е ясно дали това ще отговаря и на нашите виждания. Сега има много идеи за постигане на собствени ресурси, за генериране на собствени ресурси, таксата върху финансовите транзакции, данък върху въглерода. Но възможността да постигнеме а, някои положителни резултати, но означава също така, че трябва да да сключваме и не. Справедливи споразумения, господин Грандяч. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици. Благодаря за свършената работа. И бих искал да кажа с няколко думи каква е, какво е нашето послание. Целта е да бъдем реалисти. Ние читаме, че това е от голяма необходимост. Този доклад има политически характер и той бива представен и в момент, в който Европейския съюз преживява дълбока криза. Струва ми се обаче, че преразглеждането на МФР изисква повече реализъм. Ние трябва ясно да заявиме, че европейският бюджет не е панацея и не може да реши всички проблеми, пред които е изправен Европейския съюз. Искаме като че ли прекалено много от бюджета. Искаме бюджета да реши всички проблеми. Разполагаме с ограничени а, ресурси, но трябва да ги използваме колкото се може по-ефикасно. От друга страна, економическото, економическата конюнктура е много трудна, за това трябва да избереме приоритети, да избереме онези категории разходи, които са абсолютно необходими и които биха били от основно значение както за Съюза, така и за а, държавите членки. Това въжи както за редовния бюджет, така и за инструментите за гъвкавост, които сме приели за реагиране на кризите. Економическата криза, инвестиционната криза и миграционната криза. Приехме два а, инструмента. Линкър но доколкото разбираме от прегледа направен от комисията, резултатите не са задоволителни. Втория инструмент е инструмента за Турция. Споразумението с Турция. Първоначално а, беше, беше предвиден 1 милиард, след това допълнителни, но някакси това споразумение не функционира, независимо от огромните средства, които са насочени към него. Така че е, този инструмент е ли ефективен? А, так, Смятам, че ще можем да обсъдим тези проблеми с докладчиците и докладчиците в сянка. Нека бъдем реалисти и не смятаме, че бюджета може да реши всички проблеми предвид економическата конъюнктура. Благодаря. Не виждам другият докладчик. така. Сега дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Кардиазабал. Благодаря, господин председател. Групата на социалистите също представи много изменения. Надявам се докладчиците да не ни се сърдят за това, че сме им дали допълнителна работа. Тези изменения нямат за цел да противоречат на докладчиците и на доклада. Като цяло сме съгласни с съдържанието, просто искаме да настоим на някои елементи. Няма да ви ги цитирам всичките, но на само най-важните, например собствените средства. Трябва да можем да говорим за разходите, да знаем как точно ще използваме бюджета в, в тази финансова рамка, но също трябва да видим и как ще получим допълнителни такива ресурси. Смятам, че тук бихме могли да уточним различните данъци, такси, всичко, за което става въпрос в групата на високо ниво. Нещо, което ще позволи да се улесни а, приноса на държавите членки, да се улекоти. И също борбата срещу а, укриването на данъци, хармонизираните данъци, общата данъчна ставка и така нататък. Както и борбата с климатичните изменения, защита на биоразнообразието. Това са неща, които не са взети в сила до сега и смятам, че не са взети предвид до сега и ще трябва да ги вземем предвид в бъдещата финансова рамка трябва да разгледаме и ОСП и да избегнем всякакви опити да финансираме нови политики, като се опитваме да а, а, изпразваме фондовете на ОСП. Не смятаме, че това е начина. Не може ОСП да финансира новите ни политики. Относно бежанците, настояваме държавите членки да си поемат отговорностите, когато една държава членка не спазва пакта за стабилност, когато има изключително голям дефицит, когато комисията налага санкции, наказания, когато други държави на свой ред спазват ангажиментите си за бежанците, Нека това също да бъде взето предвид и признато. И също предлагаме една резерва, за да се предвиждат бъдещи кризи. А, като се види какъв е мащаба на кризата с бежанците, смятаме, че трябва да имаме все пак някакъв резерв. И е, до сега имахме проблеми, защото нямахме никакви подобни резерви извън многогодишната финансова рамка. Ето това е нещо, което трябва да предвидим за бъдеще. И също така има една връзка между многогодишната финансова рамка, разглеждането й и приемането на бюджет 2017. И това не е заради заплахи, а по чисто логични причини, когато говорим за многогодишна финансова рамка, това се отразява на бюджета от 2017 до 2020. Така че не е логично да водим преговори по бюджет 2017, без да водим преговори по многогодишната финансова рамка и без да знаем как точно ще се развие бюджет 2017 в нея. Благодаря. Сега господин Дешовски. You, only... Благодаря. Ще говоря накратко за позицията в комисия Либе, защото аз съм докладчик в Сянка по становището и смятам, че в комисията Либе ние имахме една много градивна обстановка. Имаше изменения, които бяха ам, против а, европейската позиция за раз, разделение на бюджета за много неща. И смятаме, че е важно да се даде ясен сигнал на комисията относно преразглеждането. Има два, две важни теми. Едната е потока иммигранти и това, че терористичните атаки се превърнаха в политически приоритет в Европа, именно за това е необходимо да се преразгледа многогодишната финансова рамка. А освен това, знаете, внесли сме 36 изменения, има 5 много добри компромиса и ще гласуваме следващата седмица. Надявам се, че ще дадем някакво решение на тази важна и добра тема. Благодаря. Благодаря, Ян. Благодаря, Изабела. Мерси. На parole est maintenant à monsieur Благодаря. Сега господин Манка. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom za vynik. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата докладчици за великолепния доклад. Искам тук може би да се обърна към комисията. Задавали сме и въпроси преди да изготви доклад относно от въздействието, оценката на въздействието. И благодарение на тази оценка трябва да можем да взимаме по-добри решения за бюджет 2017. Когато става въпрос за закъсняване на плащанията, в трилога се проведе дебат на тази тема. Очаквахме резюме на комисията по темата за периода 2013-2015. Оценка, въздействието на тези късни плащания върху цялото прилагане и на, на целия процес на заинтересованите страни е много важен. Също трябва да подкрепим младежката заетост. Сигурно си спомняте, колеги, В предишните преговори поискахме държавите членки да ни направят една обща оценка на инициативите за заетост на младежите и установихме, а, че има грешки искахме за 2017 комисията да ни даде една оценка на инициативата за младежка заетост. Крайният срок беше тази година, а, но на този етап още нищо не сме получили. И трето, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Всички знаем много добре, че този фонд се финансира, или поне се предполага, че се финансират много рискови инвестиции които не биха могли да бъдат възможни а, без такова финансиране. Има, например, проекти, е, има относно проекта за а, отопление на огромен брой домакинства. Мисля, че дори без тази нова програма трябва да се намали бюджета до 2020 и да се види дали финансирането се отпуска само на високо рискови инвестиции. Имаме нужда от тази информация, за да вземем бъдещи решения. И ако не можем да, да получим тази информация, ние не можем да вземем решенията. Благодаря. Господин Негреско. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на докладчика, но тук все пак ще подчертая нещо, което го казваме в измененията, които съм внесъл. По формулировката на някои а, членове. Там като че ли се казва, че искаме и голяма промяна в кохезионния фонд, кохезионната политика. Аз обаче смятам, че всякакво такова а, променене е а, неприемливо и трябва просто да продължим а, с другите промени, евентуални промени и да престанем да се занимаваме с кохезионните фондове. Източните държави са независими от този фонд вече и са наваксали закъснението, което а, имахме в това отношение. Също мисля, че е, можем да имаме и повече солидарност с източните страни и а, <clears throat> наистина ще ни бъде трудно да продължим с европейската солидарност. Казвам го, защото го чувствам в тези държави и в обществения дебат. По темата, свързана с младежката, младеща и заетостта им, Смятам, че трябва да бъдем много точни и да поискаме конкретни резултати не само от държавите членки, но и от комисията. Трябва да се видят какви са резултатите, какво е, какво е бъдещето на проектите. Особено на проектите, които трябва да подпомогнат младежите. А, виждам, че темата е добре разгледана в доклада. Ако може още повече, аз ще бъда съгласен да подкрепя. Благодаря. Госпожа Арисо. Е, е, е- Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос на докладчика и на комисията. Въпрос, който не може да бъде в измененията комисията щеше да предложи или беше на път да предложи нещо като а, фонд FC за Африка. Той трябваше да оказва влияние, да има един лостов ефект, заедно с някои частни фондове, за да се стигне до една сума от 60 милиарда евро по фонда за сътрудничество за развитие на африканските държави. Там, където отиват също и доста иммигранти. И тези държави, които могат да контролират потока от иммигранти. А, също трябваше да се подпише подобно споразумение и с Турция. за да се контролира по-добре миграционния поток. Но това не е достатъчно. Това е просто фонд за сътрудничество с Африка. И тъй като чакаме нашия докладчик и дискусията, не е ли възможно просто да проверим, докато чакаме? Защото това ще има голямо влияние върху преразглеждането. Ако наистина предложим това, не можем да чакаме то да стане за бъдеще. Трябва да действаме веднага. Аз лично смятам, че идеята е интересна. И бих желала да знам дали има нещо подобно. А, и в такъв случай също бихме могли да видим дали двамата докладчици могат да го вземат предвид. Благодаря. Комисията сега ще ни каже какво става. Дава ми думата. А, дали ще стане нещо през, до, 2000, до 23 юни. Yeah, Но преди това, господин Бюгер, благодаря много, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици много сърдечно за работния документ, който обсъждаме в момента. Опитах се най-вече по отношение на функция 3 и 4 да внеса някои изменения. Но нека да взема отношение показаното току-що от господин Негреско. Да, солидарността не е еднопосочна улица и кохезионните фондове са създадени с една определена цел – Напълно легитимно е, е да е, поставяме определени искания във връзка с е, нашите задължения. Да не се пипат, така да се каже, плащанията за държавите членки но каква е процедурата, какви са структурите в рамките и на Кохезионния фонд и на структурния фонд, така че те да допринасят за повече заето, за повече конкурентоспособност, какви процедури са уместни, това е абсолютно легитимно. Днес преди обяд на заседанието на бюджетната комисия Говорихме е, вече до някъде по тези въпроси. Поставя се въпросът сега. Въпрос, който се обсъжда и от медиите. Е, дали комисията наистина ще е, излезе с едно предложение в размер на 60 милиарда евро като един вид финансиране в рамките на ЕФСИ. Това е наистина интересен въпрос за всички нас в парламента. Е, добре, е, в крайна сметка е, сега можем да договорим някои неща във връзка с FC и при положение, че важни аспекти от гледна точка на парламента някакси се изтласкват в страни, не бива да допускаме решенията да се взимат без нас така и така става дума за бюджетни субсидии, за бюджетни кредити, които почват да изчезват, да намаляват в рамките на бюджета и също времено ние се задължаваме все повече, поемайки нови-нови ангажименти, с които аз лично съм съгласен, но госпожа генералният директор може би ще ни помогне. Сега Ма наистина е, ще се излезе с едно предложение, е, така както се обявява и е, на 28 юни, в крайна сметка, съвета би трябвало да вземе решенията. Но е, аз ще напомня, е, че става дума само за единия от законодателите в Европейския съюз. И ако действително този път ни пренебрегнете е, като парламент, ние ще сезираме съда в Люксембург. Е, не, е, не може е, постфактум да научаваме някои неща, защото става дума в крайна сметка за средства, които са предназначени и за е, партньорите ни в рамките на програмите за съседство, в, е, в рамките на е, редица други програми. Става, също времено става дума е, в момента и за. Е, общия е, ангажимент в рамките на ОНЕ. Точно в момента в Турция, в Истанбул се провежда една среща на върха, е, в която участват е, и представители на Европейския съюз. И аз се страхувам, че до този момент просто ние тук междуинституционално не сме се споразумяли. Как точно ще изглежда това преразглеждане и този преглед на МФР? от гледна точка и на нашите международни ангажименти и с оглед на е, някои е, международни органи, в които ние участваме и е, сме поели финансови ангажименти, да кажем, в рамките на ОНЕ. Е, какво ще стане най-вече с фондовете през е, следващите години и един изключително важен въпрос, след като говорим за предварително програмиране е, и е, бюджетният орган и комисията е, бяха изключително активни за да, и работиха много силно, за да може да се отговори поне на част от предизвикателствата, но това не означава, че ние сме се справили с всички предизвикателства пред нас до 2020. Не, продължават да стоят редица въпроси пред нас и те още не са получили отговор и те са свързани най-вече с бюджетни средства. Хубаво би било, разумно би било комисията най-сетне да обобщи всички тези въпроси и да даде своя отговор, да покаже какво според нея трябва да се направи, включително и на тези организации и агенции, които в крайна сметка трябва да управляват и да средствата и е, ги изразходват. Ние не можем безкрайно дълго просто да отлагаме нещата и някакси под масата да договаряме нещо. В момента не, е, така не става. Е, абсолютно необходимо е преди е, е, да се изработи окончателния текст да се споразумеем помежду си всички институции и парламента. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря и на докладчиците и да изразя своето възхищение от... Да, мисля, че наистина думата е, възхищение е правилната дума. А, е, структурата е абсолютно ясна и това е прекрасно. Така че ще кажа. Мога, мога, мога да кажа само положителни неща за направеното отвъд, но просто няма. Може би няма нужда дори, но единственото нещо, което е малко по-щекотливо. Когато говорим за спешни проблеми, крайна сметка ние говорим за следващите две години. Затова ми, ми липсва мъничко допълнителни подробности относно успешните а, случаи, спешните казуси, с които ще се сблъскаме. И второ, а, за селското стопанство. Може би тук става повече въпрос на тълкуване. Какво точно е част от рамката и какво не е? Защото тук имаме един параграф 20, посветен на кризата в е, на земеделие. И това в крайна, в крайна аз не смятам, че има противоречия. Ако упоменене, че в случай на тежка криза ние разполагаме с необходимите инструменти, за да реагираме. Но като цяло, мисля, че спешните, спешните казуси и Там трябва да имаме малко по-ясна представа. Колкото до периода след 2020 година, също така трябва да се определи каква ще бъде ролята на парламента. И тук, според мен, няма достатъчно елементи за бъдещата роля на парламента. Трябва нещата да бъдат казани много ясно. И в този доклад. Благодаря. Позволете ми и аз да кажа няколко думи, тъй като моята политическа група нямаше възможност да вземе думата. Сега ние ще наблегнем на а, проблема и трагедията с младежката безработица в Европа и инициативата за заетост на младите. Отвъд тази инициатива има само няколко държави, които имат едно истинско обучение, където е, по традиция, по историческа традиция, това е Германия, Нидерландия и където на практика няма безработица сред а, младите. А ние трябва да се бориме с това и в Йордания и в Ливан миналата седмица разговаряхме с това, че всички млади искат да имат достъп до висше образование, но може би е добре да има и едно по-добро професионално обучение. Да има възможност за чиракуване, да има програми за мобилно за чираците и то дългосрочни програми за 6-12 месеца и така нататък в отговор на казаното от госпожа Бресо. Госпожа Могерини публично е заявила, че ако искаме да решим проблема на миграцията, това няма да стане само с бариери и препятствия, а, а, а като потърсиме корените на проблема, а корените на проблема са в Африка. А, очаква се увеличение на, нас, на, Африка, на населението в Африка до 3-4 пъти до края на века, т.е. едно много а, голямо увеличение на миграционните потоци, особено ако нашите врати останат отворени, както а, е в момента случая с Либия. Така че ще очакваме да видим какво ще каже комисията по въпроса и а, ще чакаме и до края на юни относно бюджет, за бюджет 2017. Сега, госпожа Карино, имате думата. Ако дайте ни възможност и инструменти да постигнем по-добри компромиси, за да може наистина това преразглеждане да отговори на някакви, на нашите очаквания и а, становища. Но наистина Европа а, се сблъсква с много кризи и днес Европа наистина има доста ограничени правомощия и мощ. А, и просто нека, нека да направим, защото Европа да не бъде отхвърлена от историята. Господа Калино. Благодаря, господин председател. Да, вие завършихте с доста така така страшни, с едно малко страшничко изказване, ще се опитам малко да дам по-голяма лекота на моето изказване. Първо, ние благодарим и отчитаме и свършеното от докладчиците. Нашето сътрудничество с тях е отлично. Те направиха всичко възможно, за да създадат една много е, стабилна отправна точка за дискусията. Комисията подготвя преразглеждането на МФР е, казах преразглеждане, но може би трябва да го кажа на английски. Всъщност, ние а, сме се подготвяме за средносрочното преразглеждане, преглед на МФР. Не можем предварително да изразиме конкретно мнение по същество, но вие записахме си вашите, вашата загриженост, вашите желания, така че няма да не можем да съобщаваме резултати от сега, но да може да се спрем на три неща. Първо, общата рамка и техническата работа по прегледа. Смятаме, че трябва да бъдем е, много откровенни и да направиме оценка на функциониращите инструменти и нефункциониращите а, аспекти. Естествено, това е сложно, тъй, тъй като в някои области приложението е, започна неодавна изпълнението на програмите по структурните фондове са започнали неодавна. Сега, знам, че това присъства и в доклада на а, двамата докладчика. Както каза господин Бъге, ние ще наблегнем на проблемите и ще разгледаме не само количествените аспекти, но и качествените аспекти на изпълнението. Също така и на възможността да свършим изпълнението на тази рамка с следващата. Бях, споменахте спешните казуси, които ще искат една по-дългосрочна програма, други, които са много по- е, краткосрочни, които трябва да намерят решение в сега. Сега, госпожа, господин Марагал и госпожа Гарница казаха няколко думи за нашите собствени ресурси. Както знаете, групата на високо равнище, в която, която включва и членове на парламента, се събира, обсъжда нещата и очакваме тяхният доклад или отчет до края на 2016 година. През септември през, през септември ще се проведе между, между институционната междуправителствената конференция. Знам, че вие ще участвате активно в нея. И ние следиме много отблизо работата на работната група, както и вие. Но проблемите, свързани с собствените ресурси, са всъщност проблеми, които по някакъв начин ще ни е, можем е, да не да отложим, а да свържеме с изпълнението на следващата е, МФР. Колкото до програма или план ЕФСИ за Африка, аз също прочетах в е, е така в медиите е, предложения на някои е, национални правителства, така наречения компакт, е, така че ще работиме по някои идеи, но за сега мисля, че не е наредно да говорим за конкретни предложения или конкретни решения. Европей, Европейския съвет се обърна към е- Европейската инвестиционна банка с цел проучване на възможности за е, инвестиране и евентуални евентуални инструменти за борба с причините за миграция. И второ, Европ... Европ... Европ... Европейската комисия също размишлява върху възможно, възможностите за а, е, изкореняване на е, проблема в е, Африка чрез използване на поверителния фонд за Африка и други, но за момента нямаме конкретни предложения за конкретни цифри. Така че не мога да ви отговоря съвсем конкретно, не мога да отговоря с цифри на въпросите на членовете на парламента. Но в момента, в който имаме някакви е, конкретни предложения, ще е, ви ги представим. И в заключение, нека нека бъдем по, така позитивно настроени, е, работиме в много добро и тясно сътрудничество. Надяваме се, че ще можем да постигнем споразумение колкото се може по-бързо, по възможност до края на годината, както казаха някои, че желаят някои членове на Европейския парламент. Благодаря, госпожо генерален директор. Наистина, нашето сътрудничество ще бъде отлично. Благодаря. Е, защото просто всичко, зави, всичко зависи от това добро сътрудничество, включително и с съвета. Нека да насърчим нашите докладчици да могат да си сътрудничат с докладчиците в сянка. Господин Обрихт. Благодаря, господин председател. Мисля, първо, нека да благодаря за вашите положителни думи за нашата работа, но това се дължи най-вече на доброто сътрудничество. Смятам, че това е основното, което характеризира нашата работа. Също ние не искахме да решим всички проблеми в нашия доклад. Ние не искахме да заместваме едва ли не комисията в дейността й. Това е политическа позиция на парламента. Мнозинството тук казваме какво очакваме. Имаме конкретни предложения. Имаме и други предложения по-общи заради спешността на ситуацията. Но ние няма да заместим комисията а, така както съвета, примерно, се опитва да игра игра. Това е първото, което искам да кажа. Второ, считаме, че прегледа, междинния преглед е всъщност а, част от процеса. И това, което комисията прави сега, е нещо нормално, така както и ние го правим. Просто защото моментът е дошъл, че ние ще променим нещо. И така както каза госпожа Кориньо, ние сме напълно ясни в нашето послание. Искаме преразглеждане от началото. Направихме различни изслушвания и считаме, че а, това преразглеждане е напълно необходимо. Това е напълно логичната последица от това, което се отправим. И въпросите са много интересни. Например, инициативата за младеща. Имаме ли някаква оценка вече или не? Това е основният проблем, реалният проблем. Що се отнася до рискованите проекти? Какво ще кажете там? Знаете, че някои проекти са били отхвърлени от Европейската инвестиционна банка, защото са твърде рискови. Значи не можем да а, не могат да получат а, тези пари проекти, защото са твърде рисковани. Какво означава твърде рисковани? Нека да видим как ще го дефинираме, къде ще поставим границата. Разбирам ситуацията. Например, казаното от колегите социалисти за бюджет 2017 и многогодишната финансова рамка. Предложението на НП, тук вече е разликата, която ще дискутираме, а, дали трябва да сложим всички карти на масата преди да вземем решение. Защото не можем просто да пренебрегнем и да, гласу, да гласуваме принуждавайки докладчика за бюджет 2017 да надскочи границите на това, което прави. И доколкото знам, има връзка не само а, относно техническите корекции, а и относно различните бюджети. Целта е да разгледаме този деликатен елемент, свързан с иммигрантите и с кохезионната политика, нещо, което дискутираме от начало още. Никой не е наивен. А, някои от държавите членки биват критикувани за това, че не правят нищо и не показват никаква солидарност. Разбира се, никой не се оплаква, че парите не са похарчени, че не могат да бъдат похарчени. А, просто искам да кажа, това са национални пакети, които могат да бъдат отворени. Не могат да бъдат намалени. Ние не можем да вземем от националните такива. Това е, е чисто политически въпрос. Ясно е, надявам се, че кохизонните фондове трябва да бъдат препрограмирани. Не можем да бъдем разединени. Едновременно с това отваряме котията на Пандора. И там се казва, че не бива да забравяме структурните фондове, кохезионните фондове и това, че те са част от економическите трансфери, които пък а, са част от отворения пазар. А, това е деликатна тема. Един пазар без кохезионна политика е напълно затворен. За тази цел ми нужда от такава политика. Това ни е баланса. Въпросът е обаче, къде е границата? Какво представлява необходимия трансфер и какво е над границата? Ето това е бъдещата дискузия за кохезионната политика. Нека да не го пренебрегваме. Проблемът е много-много сериозен. Не можем да повтаряме непрекъснато О, да, вие ще получите пари, обаче не се държите както трябва, значи няма да ви ги дадем. А не е така, ние не сме благотворителна организация и дискусията трябва да бъде прекратена. Може би трябва да използваме преразглеждането на бюджета и оттам да тръгнат бъдещите ни перспективи. Никой не може да го избегне. Това ще бъде дискутирано. И ние трябва да дадем много ясен отговор. Къде са границите? Смятам, че това е ключен момент за нашия дебат. Всички си мислят, всички, всички ни благодарят на нас, аз искам да благодаря на Изабела за работата. Благодаря, господин Обрехт. Радвам се, че избрах бюджетната комисия, защото а, виждате, тук сме здраво стъпили на земята в реалността. Изабел. А, да. Благодаря. Аз също а, ви благодаря. Наистина трябва да бъдем реалистични. А, наистина сме реалистични. Може би най-реалистичната комисия а, във всичките институции. Извинявайте, обръщам се към комисията тук, извинявайте, но все пак ние наистина предлагаме да не си заравяме главата в пясъка, а да погледнем реалността такава каквато е. И реалността такава каквато е е проблематична и продължава да го бъде. Ако чуеме е, господин Бегаве, или пък госпожа Ресо, където ни се говореше за историята FC Африка. Разбирам и искам парламента да бъде информиран публично за подобен тип решения. Мислите ли обаче, че така можем да продължим, да направим нещо, да надграждаме? Заедно с другите институции или просто тук сме един писарски кабинет и просто записваме това, което правят другите институции. Искам да благодаря на всички колеги, защото а, техните благодарности също много ни насърчават и мотивират. Също а, можем да работим така добре, защото духа ни е на ниво. В това отношение благодаря на Ян Обрихт, защото така, както каза и колегата Саварма, и а, е, това е така, защото имаме голяма отговорност, даваме си сметка колко е сериозна ситуацията и искаме да има резултати. Смятам, че точно тази отговорност, това желание да има ясен, сериозен резултат, реалистичен такъв резултат, всъщност това е което ни тласка напред и благодарим на комисията за подкрепата. А, подкрепата е пълна. Почувствахте го много добре днес, казва председателя. най-доброто те първо предстои утре. Господин председател, още една дума. Имаше много ясен въпрос от господин Саварма. За земеделието искам да отговоря. Не съм се изразила ясно. Не става въпрос за това, че не може да има изменения за ОСП но не може да има изменения по бюджетните аспекти и по правните основания. Това въжи както и за ОСП, така и за другите. Тоест няма да се изгражда на ново ОСП. Но когато и има един бюджетен проблем, който е видим и който засяга политиките за а, спешни помощи при съскостопански кризи, в това отношение не бихме могли да работи. А, бихме могли да работим, но не да се връщаме на основите на сълскостопанската политика. Да, казва председателя, трябва, това е един вид а, интелигентен протекционизъм. Но това е нещо друго. Няма нищо да коства на бюджета, пък ще подобри си положението на фермерите. Почти всички тук ви подкрепят, виждате го. не само бюджетната комисия, но и комисията. Благодаря ви за свършилата работа и направо ми се замая главата, защото когато ми се говори тук за казаното пред КОП-21, за това колко милиарда а, се дават, сега трябва да добавим 60 милиарда за Африка и а, като че ли става много трудно да се види край на бюджетното уравнение. И така на 28 юни проекто бюджета за 2017. А сега Клер Муди, която а, така търпеливо прие тази сутрин да оставим за накрая на заседанието доклада и благодаря ви в 6.15 и давам думата. Това е не, нашето възнаграждение за нея. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашата любезност. А, наистина си струваше да изчакам толкова дълго, за да чуя тези мили думи от вас. И така, става дума за становище по един доклад. водеща комисия е бюджет, на Комисията за бюджетен контрол във връзка с финансирането на НПО. Да, е, подчертавам в становището, че е, неправителствените организации са важен партньор е, и играят много важна роля в изпълнението на политиката и програмите на ЕСА. Известна трудност представлява факта, че все още няма точно определение на понятието на правителствени организации Естествено, нещата в крайна сметка именно по тази причина се затрудняват, тъй като не можем да разполагаме с надежни данни за НПО. Но със сигурност е необходимо да се осигури упростяване и е, по бърза достъп до финансиране. Това е, така да се каже, една основна линия в рамките на текста. Трябва да се хармонизират стандартите, процедурите, най-вече във връзка с а, системата за управление на грантовете на безвъзместните средства по приямост, въведена от а, Генерална дирекция вътрешни работи, Генерална дирекция правосъдие и потребители. И на следващо място препоръчвам категорично да не се приемат изисквания за, за съфинансиране в размер над 20%, което би довело до един завишен риск от инструментализация и би накърнило важната роля на застъпници, консултанти е, и така нататък. Естествено, е, трябва да се има предвид, че стимулите, съгласно принципа използваш или губиш за изразходване на финансирането, се съчетават понякога и с забава при потвърждение на финансирането и поемането на договорни съдължения. Това насърчава по-доброто изразходване. Не непременно не насърчава по-доброто изразходване на средствата и естествено за това трябва да се има всичко това трябва да се има предвид и от правителствени органи, и от европейските органи. Изключително важни са неправителствените организации. Трябва да се има предвид тяхната важна роля и в е, хуманитарната сфера, и е, доброволческия труд, и това, че хората работят в рамките на неправителствените и гражданските инициативи е, часове наред. Благодаря за, тази, за това представяне на доклада. Очаквахме го. И сега давам думата на господин Щичовски. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка на НП, продължавам да работя задълбочено по тази тема. Бих искал във всеки случай да поставя някои въпроси, на които все още не е даден отговор. Първо, по общия въпрос. Как точно ще се, на какъв принцип ще се съставят експертните групи? Бихме могли да направим връзка с вашето становище, госпожо Муди. И още един въпрос, който все още не е получил отговор във връзка с становището. Аз поделям вашата позиция за това, че е много важно да разполагаме с надежни данни е, за НПО. Е, системата за е, ефективно, рационално, коректно използване на средствата, става дума за бюджетни средства, не е, позволява е, е, изключване на организации от типа на е, НПО, е, университети и други научни или изследователски институти. Комисията трябва да подсигури необходимите средства и да извършва плащанията е, в рамките на бюджета. Но е, е, в случаите, в които става дума за надлежно представени неправителствени организации, е, независимо от това дали става дума за частни или за обществени организации. И освен това, по точка 5 вие говорите е, за 20% и съфинансирането в размер на над 20%, е, което е недопустимо според вас и проучването на възможността за отчитане на часовете, доброволчески труд и непаричните дарения за малките НПО в точка 7. Е, има в крайна сметка е, два вида е, помощи, безвъзместни помощи, грантове. Ще се спра най-вече на оперативните грантове, които са свързани най-вече с определени дейности. И когато говорим за обхвата на тези грантове, трябва да внимаваме много и за оперативната съвместимост, както и за начина по който се отпускат средства и от на насърчаваните, на финансираните по линията на Европейския съюз е, организации, тъй като те чрез е, отпускане, да кажем, на стипендии или на помощи от своя страна, вече на базата на тези средства, е, на практика реализират европейска политика. Това трябва да бъде едно важно изискване, когато се подбират финансираните по линия на Европейския съюз неправителствени организации. И, и така, това бяха моите коментари, моите забележки и веднага ще кажа, че още един отличен текст след текста, който е, беше подготвен от госпожа Благодаря. Някой друг иска и да вземе думата. Щом не, ще искам да поздравя Клермоди за този доклад. По време на мисиите в Турция, Ливан и Йордания стана ясно, че може би нещата биха били много по-лесни или прости, ако нашите партньори а, разполагаха с повече средства за предоставяне на прозрачност на своите дейности. А колкото до малките неправителствени организации, да, наистина непосилни са усилията им или труда им, когато става дума за прилагане на сложните процедури на Европейския съюз. Така че очакваме много а, упростяването на процедурите и според вас какво е а, малка неправителствена организация спрямо голяма неправителствена организация и ако няма други въпроси, давам думата на Клер Моди за заключение. Просто бих искала да благодаря на всички вас коментарите. Е, вие наистина поставяте летвата много високо. И наистина Необходимо е просто да поработиме заедно, за да постигнем някакъв консенсус по въпросите, които споменахте. Благодаря на всички. Благодаря. Ако искате да внесете изменение, трябва да ги внесете на до 30 май 18 часа на 15 юни ще ги обсъдим. А Становището ще бъде прието тук в комисията, гласувано на 27 юни, а не на 30. Тогава май ще има много работа, тъй като ще бъде внесено предложението за проекто бюджет на 15 декември. Комисията по бюджетен контрол ще гласува това предложение. а докладът ще бъде внесен в пленарна зала през януари 2017 в далечно бъдеще. Изчерпахме нашия дневен ред. Има ли въпроси, които искате да повдигнете? В противен случай закривам заседанието. Следващото ни заседание ще се проведе на 15 и 16 юни. Боже, какво ли ще правим до тогава? Приятна вечер. Закрит.